Добре дошли на втората част на заседанието на нашата комисия тази седмица. Най-напред бих искала да ви осведомя, че разполагаме днес с устен превод на английски, френски, немски, испански, италиански, полски, български и чешки език, като призоваваме ораторите да се изказват народния си език, ако е предоставен превод от него на колегите, които ще участват дистанционно. Ви припомням, че може да използвате бутонът за вдигане на ръка на платформата, а когато ви се даде думата, натиснете бутона за изказване. Ако нямате възражение, приемаме дневния ред с измененията. Припомням също така, че точка 6 се отлага за следващото заседание на нашата комисия, което ще се проведе на 23 юни. Няма други съобщения от страна на председателя, така че продължаваме с трета точка от дневния ред. Изкуствен интелект, въпроси свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото Европейския съюз е засегнат в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на казателното правосъдие. Господин Любертон, имате думата. Merci, euh, monsieur le Благодаря ви, господин председател. за да започнем дебата по тази толкова важна и също толкова актуална тема, ви предлагам да разгледаме работния документ, който изготвих, посветен на изкуствените интелект и употребата му в военната сфера. Най-напред бих искал да ви припомня, че има многобройни определения за изкуствения интелект и е фрапиращ факта, че когато се обърнем към военната сфера, се оказва, че тези определения са по-прости и по-съгласувани, колкото в другите области. Така, например, в Франция и в Русия определението изкуствен интелект е свързано с имитация на когнитивните и разсъждителни способности, докато определението, което предлага групата на правителствени експерти на равнището на ООН е доста по-общо определение, което показва, че очевидно има особеност на изкуствения интелект в областта на военната сфера. Най-напред бих искал да ви припомня технологичният контекст. Изкуственият интелект се използва за различни цели в военната сфера, в, за пример ви давам докладът, изготвен от френския депутат Сидрика Вилани през 2018 година. В доклада си той се позовава на поне две възможни употреби на изкуствен интелект в областта на отбраната. На първо място за обработка на данни, като тук дава някои примери. Може да се използват различни инструменти на изкуствения интелект, за да се картографират в 3D сградите в вражеската зона, например. Разбира се, това е само първата възможна употреба за изкуствения интелект и той не създава особено сериозни проблеми. Най-сериозните проблеми в това отношение са свързани с съхранението на данните и киберсигурността, проблеми, с които се срещаме и в други области. Втората употреба, която повече ни вълнува тук е фактът, че се използва изкуственият интелект за добряване на оперативната ефикасност на армиите, които участват в военни действия. Тук той дава два основни премия. Първият е свързан с съвместните бойни действия. Те предлага взаимосвързаност благодарение на изкуствения интелект на различни военни части, които участват в военните действия. И изкуственият интелект може да помогне за вземане на решения в реално време. Той ще дава пример с един диалог между изкуствения интелект и пилотът на боен самолет или на танк, например. И втория пример, който дава е най-известният пример, с който разполагам, а именно смъртоносните автономни оръжейни системи. Казвам се две думи, това са роботи-убийци, които могат по автономен начин да вземат решение да започнат военни действия и съответно случай на нужда да преминат към убийство на врага. Темата се е важна, тъй като тук не говорим за научна фантастика. Тези потребности от интелект вече са факт. С няколко думи бих искал да ви припомня геополитическия контекст, в който се вписва нашата работа. Направелата в въоръжаването с помощта на изкуствения интелект вече започна между големите сили. Така, например, президентът Путин, който често откровенно казва нещата, заяви, че в тази област ще бъде най-голямата надпревара на световно равнище. Съединените щати продължават да играят водеща роля в надпреварата и президентът е, Тръмп е, обяви през февруари 2019 година своя план Американска инициатива в областта на, е, на изкуствения интелект. Генерал Алан още през 2017 година теоретизира понятието за хипервойна, т.е. война, в която човешкото решение ще бъде напълно отсъстващо. Няма да навлизам в подробности по други проекти, които започна е, Американското правителство, с които проектът Марван, от който наскоро Google се отегли политични съображения, както и е, проектът Джедай, за който в, а, имаше обществена поръчка, като Microsoft спечели с малка преднина пред Амазон. Тези уточнения са важни, тъй като дружествата ГАФ участват много активно в разработването на изкуствен интелект за военни цели в Съединените щати. И а, трябва да споменем тук и разпоредбите за международната търговия с оръжие и ТАР. Става дума за екстратериториално законодателство на САЩ, което дава възможност на Съединените щати да забранят продажбата за износ на, всяка, на всякакви оръжени системи, съдържащи поне един американски компонент, като тази, това законодателство, разбира се, засяга потенциално и всякакъв вид компоненти, съдържащи изкуствен интелект. Изправени пред усилията, които полагат Съединените щати, Китай също предприе свои мерки. През 2015 година беше прият проектът произведен в Китай 2025 година. Заглавието може би звучи доста успокояващо, но не бива да се заблуждаваме. Целта му е да се разработят всички цялостни потенциал на изкуствения интелект, както в гражданската сфера, така и за военни цели, като между другото именно този проект беше една от причините, която до а, разгневи президентът Тръмп, който доведе до ужасяващата търговска война между двете страни. Съединените щати смятат, че Китай има предимство пред тях, тъй като големите дружества в цифровата сфера, в Китай, именно Батък, Сабайду, Алибаба, Tencent и Xiaomi се сътрудничат много по-тясно с правителството във военната сфера в сравнение с ГАФ в Съединените щати. Русия също се опитва да взема активно участие в тази надпреварва. Преди две години главнокомандващият на, на военните сили в Русия заяви като цел 33% от военният потенциал на Русия да бъде премени към изкуствен интелект, като целта е това да се осъществи до 2300 година. 2300 година буквално е затъгала. Русия работи с конкретни проекти, като например роботите УЖВ, които са първите пехотни роботи на Русия, които се, се изпро... тестват още от 2009 година насам. Също така се тестват и танкове без екипаж. Т.е. както виждате, Русия не се задоволява само с думи, а е предприява конкретни действия за постигане на целите си а на европейско равнище Франция си даде сметка за проблема и заяви своите намерения да разработва изкуствения интелект в областта на отбраната. На първо място с, чрез един доклад от 52 страници, публикуван през 2019 година, озаглавен изкуствения интелект в услуга на отбраната, а също така и с скорошната реч на президентът Макрон от 7 февруари 2020 година в военното училище, в което той заяви, че изкуственият интелект е е един от приоритетите за Франция в областта на отбраната. В този цялостен контекст трябва да уточним и правния контекст, в който работим, а именно опитите за аргументиране на употребата на оръжия, използващи изкуствения интелект. Тези опити вече са на лице. Започваме с една инициатива на Европейският парламент, който прие резолюция по темата на, 20, на 12 септември 2018 година. Целта на тази резолюция беше да се да се обърне внимание на разработването на смъртоносните автономни уражени системи, като Европейския парламент с пълно право отбелязва, че тези системи биха могли да променят из основи воденето на военни действия, което е вярно, тъй като военни действия могат да се изсъществяват без да се поставя под заплаха живота на мъжете и на жените, чрез употребата на роботи и че това съвсем естествено може да предизвика надпревара в въоръжаването тази резолюция доведе до много конкретно предложение, чиято цел е да се създаде международен договор за забрана на този вид оръжия. Паралелно на това, от 2012 година насам около стотина неправителствени организации са предприели кампанията Stop Killer Robots или да спрем роботите убийци, чиято цел е същата именно да се изготви международен договор за пълна забрана на роботите убийци. ООН е, е по-предпазлива. През 2016 година тя създаде група от правителствени експерти, отново посветена на смъртоносните автономни оръжейни системи. Тази група заседава ежегодно в Женева в рамките на конвенцията за определени конвенционални оръжия. Ясно също така, че тази експертна група предвижда определене на рамка за използването на оръжията, но по никакъв начин не изисква пълната забрана на този вид оръжие, което е съвсем естествено, тъй като чрез тези експерти има и хора, които взимат предвид целите на големите сили. Какви са областите на нашата работа в така обрисувания контекст? На първо място смятам, че трябва да се отклони малко от позицията, която заехме преди две години, а именно забраната на роботите убийци е изкушаваща от етична гледна точка, но смятам, че трябва да проявим малко повече прагматичност. Този вид цели няма да повлия достатъчно на групата на експерти. Смятам, че по-скоро би трябвало да изгледам си на позиция, която да отразява ценностите ни, която да може да окаже влияние върху дебата. Тъй като не бива да забравяме, че в рамките на този дебат е, представителите на европейските държави ще могат да се основават на нашата работа, за да могат да устояват нашите ценности. Така че трябва да има ясна рамка за използването на изкуствения интелект за военни цели, вместо да се настоява за простата забрана на тези технологии, но при едно условие, разбира се, а именно в тази правна рамка да се включи изискване за, за зачитане на основните ни ценности. И от тази гледна точка ми се струва, че Такава и по-цялостната цел заявена от Бялата книга на Европейската комисия, която насърчава във всяка една област да се основаваме на ценностите си и потребата на изкуствения интелект, въпреки че, и тук трябва да се отбележи, в Бялата книга от, още от а, първа страница се обяснява, се заявява ясно, че тя не разглежда с и използването на изкуствения интелект за военни цели, което е най-чувствителната тема. защо на първо място трябва да се опитаме да изготвим определение на смъртоносните автономни оръжени система. Цитирах ви за пример определението изготвено от Франция, а именно това са оръжия, които потенциално могат да неутрализират определена мишена без човешка намеса. Този подход сам по себе си вече е доста интересен, защото той дава възможност да се направи разграничение между трите категории роботи-убийци, които биха могли да съществуват. Първите са напълно автономните роботи, на английски Human of the Loop – те, разбира се, попадат в това определение. Втората категория са роботите, които действат сами, но чието контрол може във всеки момент да бъде поет от човека. Те също попадат в тази категория. На английски те се наричат Human on the Loop. И третата категория са роботите убийци, които са под постоянен човешки контрол и те не се смятат автоматично за смъртоносни автономни оръжейни системи. Те се наричат на английски Human in the Loop. Освен това, трябва да се занимаем с правилата за регулиране на използването на тези роботи-убийци. Вече има интересни опити в това отношение, които могат да ни вдъхновят. На 24 февруари 2020 година Пентагонът публикува пет етични принципа, които би трябвало да се, да се спазват, а именно отговорност на лицата, които вземат решения, последимост на процеса на взимане на решения, определяне на случаите на употреба, тестове за сигурност и, разбира се, най-важното може би, възможност за дезактивиране на работа в случай на непредвидено поведение, а именно в случай на някакъв дефект при функционирането му. От своя страна, групата на правителствените експерти на ОНЕ предложи през 2018 година 11 ръководни принципа, като първият, разбира се, е най-важният принцип, а именно винаги трябва да е възможно използването на човешки контрол при този вид роботи. Това е интересно а, уточнение, защото по този начин се изключват напълно първата категория роботи, които могат да съществуват, е напълно автономните роботи Human of the Loop. Освен това, трябва да припомним и задължителното прилагане на международното хуманитарно право и Женевските конвенции от 1949 година. Разбира се, няма никаква причина да не се прилагат тези текстове в момента, в който се използват оръжия, основаващи се на изкуствения интелект. Освен това, смятам, че трябва да се спазва и конвенцията за конвенционалните оръжия от 10 октомври 1980 година, чиято цел е да се забрани или ограничи използването на оръжия, произвеждащи прекомерната травма. И тук ми се струва, че започва да се появява и да се, да се... Почти сме стигнали до международен консенсус в това отношение. Това друго предложение на групата от експерти е да не се допуска антропоморфните роботи, т.е. да не се е, произвеждат такива роботи с е, човешки вид, за да, стане, за да остане много ясна разликата между човек и машина. И също така, уточнение от моя страна, според мен е важно да сме наясно дали може да се приложи и договора за търговия с оръжие от 2013 година по отношение на този вид оръжени системи. Към момента това никак не е ясно, тъй като, като при прочите на договора забелязваме, че има изчерпателен списък с оръжията, които са засегнати и в тях не се споменават оръжията, основаващи се на изкуствения интелект, така че може би трябва да направим тук едно важно уточнение. Това е което исках да ви кажа с този работен документ. Пак казвам, предполагам, че ще ме, че може би ще ме обръкнете за факта, че се спрях само на военните цели, но според мен те са най-важните в момента. И освен това, когато се опитах да се замисля за всички останали възможни употреби на изкуствен интелект в рамките на държавната власт, след като се свързах с различни експерти. Те най-често ми казаха, че става въпрос за образованието и правосъдието, но тези две сфери а, са обект на отделни доклади в нашата комисия. Но разбира се, бихме могли да се запитаме и какви са последиците от използването на изкуствения интелект от публичните власти в областта на общественото здраве, например. И може би някои държави са използвали изкуствения интелект при скорошната криза с коронавируса, при подбора на пациенти е, и приема ми в реанимация. Но темата е много чувствителна. Попитах се да я повдигна в Франция, но ме нападнаха много жестоко и може би е още прекалено рано да се обсъщат трезво подобен вид въпроси. Благодаря ви. Разчитам на вас да ми помогнете при изготвянето на окончателният вид на текста. Thank you very much, Mr. Lebreton. Благодаря, господин Любретон. Знаете, че ние работим съгласно член 57. Господин Радев, заповядайте. Radev, Господин Радев, натиснете бутона Speak. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да благодаря на докладчика господин Любретон за предоставения работен документ и за задълбочената работа, която е проведена по него. Докато в последната година ние в Европейския съюз работим много върху икономическите и обществените последици от нарастващата употреба на изкуствен интелект в различните области на живота, за съжаление обръщаме твърде малко внимание на един аспект на проблема – използването на изкуствен интелект във военната сфера. Затова подкрепям господин Любретон в предложения от него план и обхват на бъдещия доклад и по-точно съсредоточаването върху военните аспекти на изкуствения интелект. Поразително е, че военните последици от изкуствения интелект отстъпват от много европейски стратегии за изкуствения интелект, тъй като на правителствата и служителите изглежда им е неприятно да обсъждат темата, с изключение на дебата за ограничаване на роботите убийци. По подобен начин академичните и експертните среди за изкуствен интелект във военната сфера също като че ли пренебрегват Европа, като се съсредоточват предимно върху развитието на събитията в Съединените американски щати, Китай и Русия. Това е отразено и в работния документ на господин Любретон, където се разглеждат основно тези държави. Това повдига доста въпроси, като най-същественият е дали това е така, защото Европа не се счита за достатъчно важен участник в тази област? Мисля, че за да има повече тежест на международната сцена, най-вече Европейския съюз трябва да има общи насоки, с които да регулира темата за използването на изкуствения интелект във военната област. Само така държавите членки и съвета ще имат здрава обща основа, на която да стъпят за да инициират започването на международни преговори за правно обвързващ инструмент за забрана на смъртоносните автономни оръжейни системи. Не трябва обаче да се концентрираме само и единствено върху смъртоносните автономни оръжейни системи. Киберпространството и използването на изкуствен интелект в кибероперации също е важна тема, която може да бъде разгледане не можем да подминем и темата за използването на изкуствения интелект в рояк. В много области изкуственият интелект прави процесите по-бързи, по-ефективни или по-евтини, което е важно особено за военнослужащите. Използването на изкуствения интелект, например, предвижда когато части от него ще трябва да бъдат заменени въз основа на различни сензорни данни и анализ на данни – също така изкуственият интелект може да помогне за подобряване на ефикасността на логистиката, например като гарантира, че доставките се доставят в подходящи количества и в точното време. Благодаря още веднъж на господин Любретон и се надявам на ползотворно сътрудничество с него и останалите докладчици в сянка. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Radev. Благодаря, господин Радев. Колегата Росан Пере, заповядайте. Добър ден! На първо място искам да благодаря на господин Любретон за този доклад, за този работен документ. Нека кажа какво мисля. На първо място съм малко очуден, защото мисля, че беше ясно, че ние ще разгледаме военните и граждански приложения, докато в случая има акцент върху военните. Може би ще трябва преработка, за да се помисли малко повече и е, за опасностите, свързани с гражданската, не само военната сфера. Също така съм очуден, че всички позовавания е, в този документ е, се базират върху това, което се случва единствено в Франция. А това е доклад, който би трябвало да ни казва как Европейският съюз се справя в тази област. Мисля, че ни трябва една по-широка перспектива, за да говорим най-вече за европейския проект. Що се отнася до военната сфера, тук има доста голям акцент върху отделните възможности на държавите членки, докато на мен ми се струва, че е по-добре да мислим за общо европейския подход. Европейският съюз трябва да бъде един могъщ участник. Да, говорим за Китай, за САЩ, но и ние трябва да имаме една много силна позиция. Европейският съюз трябва да я разработи, трябва да настоява на спазването на международното право и на човешките права. А по самото съдържание виждаме, че основният акцент са смъртоносните автономни оръжейни системи – Ясно е, че тук е важна етиката, но ние не можем да ги забраним ей така. По-скоро трябва императива в Европейския съюз да бъде забраната на напълно автономните уражени системи. С други думи, ако няма никакъв елемент на човешко участие, съответната система трябва да бъде забранена най-малкото в Европейския съюз. Ние сме тези, които трябва да регулираме най-малкото в мащаба на Европейския съюз. Това трябва да е ясна забрана, да се разбере, че няма ли никакъв елемент на човешки контрол, не може да се разработват смъртоносни автономни уражени системи. Ето защо трябва да работим по международно определение на тези смъртоносни автономни оръжейни системи, за да може да се работи на международно ниво и да се гарантира този контрол, извършван от човека. Докладът споменава тези автономни системи, но има и много други уражени системи. Има и най-различни области, за които можем да работим. Много са тези системи, които използват изкуствения интелект или най-малкото може да се направи някакво приспособяване – трябва да се разгледа употребата, защото не всички употреби ще бъдат задължително с военно предназначение. Има и уражени системи, които не са непременно смъртоносни. Те се използват с цел сигурност, отбрана, но Свършена е наистина много работа. Мисля, че ние ще трябва да я дозадълбочим, да допълним с характеристики, които липсват, защото не всичко е включено и най-вече да има този общо европейски подход. Няма ли човешки контрол да няма такава система? Благодаря. Колегата Мекер. Благодаря. Благодаря на господин Любретон за това, че е работи по толкова важен въпрос. Виждаме, че няма дефиниция на изкуствения интелект – така че ние трябва да мислим и за изкуствения интелект и за дигитализацията и роботизацията на въоръжените сили. Понякога си задавам въпроса, имаме ли всъщност човешки контрол, когато един пилот управлява търговски самолет – Имаме ли този контрол в наши дни? Има нарастващ интерес в използването на изкуствения интелект за военни цели. Това повдига въпроса как да гарантираме сигурността предварително, включително и при употреби от полицията, например – ние трябва да сме сигурни, че прилагането на изкуствения интелект в военната сфера зачита международното право, хуманитарното право. Европейския фонд за отбрана стимулира сътрудничеството между всички държави членки и уражената индустрия. Държавите членки трябва да използват и сътрудничеството с НАТО обаче, е, за да сме сигурни, че ние дефинираме международните норми, като използваме всичко, което е налично. Знаете, че Дания, например, има много дерогации в тази област – Нашето правителство се опитва да ни убеди, че Европейският съюз няма а, роля в тези, по тези въпроси. Други се опитват да пренебрегват НАТО, но е важно да се водим от етичните съображения. И Европейския фонд за отбрана трябва също да се вгради в тази рамка. Смъртоносните автономни оръжени системи са особено проблематични и тук наистина ни трябва една етична рамка да се има предвид спецификата на сектора. Не бива да забравяме и психологическото отражение. Трябва да сме сигурни, че се спазват правилата за водене на военни действия. Що се отнася за автономните системи, това не води непременно до ефикасни военни действия. Военните действия трябва да зачитат международното хуманитарно право, правата на човека и неприкосновеността на личността. Европейският съюз има легитимност за да предприеме действия в тази област. Общо европейското решение би препотвърдило тези задължителни етични принципи на международно ниво – Важно е да помислим и за нашия контрол върху износа на оръжие и стоки с двойна употреба на химикали и различни изделия. Трябва да гарантираме, че този контрол се отнася и до автономните уражени системи. Не би трябвало да развиваме отбранителни индустрии в Европа, които не зачитат правата на човека. Благодаря. Господин Лагодински. Благодаря ви. Радвам се да ви видя отново на живо, колеги. Господин докладчик, пак ще кажа, това е един много интересен и задълбочен обзор. Според мен не е необходимо да се обсъждат всички подробности. Това е един подготвителен документ, но ще кажа какви са моите въпроси. Първо, колегите вече е, споменаха обхвата. Аз е, се притеснявам, че ние като че ли оставаме на страна е, гражданската сфера. И общественото право, което не е свързано непременно с военни действия. Също така, като говорим за неконвенционални действия, или цифрови интервенции, трябва да имаме предвид, че за нас е важна и превенцията на кризи. Важно е да работим за създаване на мир, а не за водене на война. Също така имаме международното частно право – и ние в Юри трябва да обхванем тази област, защото ми се струва, че никой друг няма да го направи. Тук имаме най-различни проблеми, свързани с тъкновителните норми, е, свързани с темата, по която работи Аксел Фос. Вашият доклад, господин Любрет, то ни дава възможност да обясним как виждаме ние международното частно право. Така че има доста теми, които остават настрани от вашия фокус върху военната индустрия и си задавам въпроса дали това трябва да е така. Има и още нещо. Мисля, че това, което сте написали, е много добро, но в него се съдържа твърде малко, що се отнася до международното право. А интересните въпроси биха били как можем да подобрим международното право, как трябва да променим разпоредбите, свързани с отговорността на държавата – И също, ако мислим за геополитиката в контекста на 19 век или ако мислим само за членовете на съвета за сигурност, тогава ние ще бъдем пленници на един непрекъснат цикъл от водене на военни действия. А отправната ни точка трябва да бъде какво е възможно, не само какво е необходимо. Нека да не започваме от роботите убийци, а от това, което е необходимо в хуманитарен и международен план. И също така трябва да помислим и за по-малките участници. Фокусът на доклада тук не ми е достатъчен. Вие говорите за членовете на съвета, но не споменавате Индия, Пакистан и Израел. Би било интересно да се види и тяхната роля. Особено страни като Индия и Израел, които имат голям технологичен напредък. И накрая ние говорим за отговорността на държавите Но каква е отговорността на частния сектор? Това също трябва да се запитаме. Ако решим да се опрем на анализа на риска, ще видим, че дори и във времена на мир, както казва Аксел Фос, ние имаме висок риск на възполагане на въоръжени сили. Този риск може да бъде много по-голям от всякакви мирни употреби и да и очаквам тези разисквания. Те са много интересни. Благодаря за бъдещото сътрудничество. Благодаря, господин Джамбаски. Thank you, Chair. Уважаеми колеги, изкуствен интелект има много приложения в различни области, като здравопазване, сигурност, отбрана, но също така и в културата и образованието. Изследванията се увеличиха значително през последните години в тази област, тъй като изкуственият интелект и подобните ново възникващи технологии ще трансформират сериозно образованието, такова каквото го познаваме. Учебните средства, начините за учене, достъпа до знания и обучението на учители ще бъдат променени. Въпросът какви умения ще придобием, за да развием все по-автоматизирания свят, ще става все по-централен. Технологиите вече са широко приложими. Например, 3D изображения се използват за възстановяването на културното наследство. Освен това, културните ценности и произведенията... Uh, Мистер Dambaski, we are still on the item 3. Все още сме по трета точка. Доклада на господин Либретон. Изкуствен интелект, въпроси свързани с тълкуването и прилагането на международното право. А доколкото разбирам, вие тръгнахте да представите вашия доклад. Значи се отказвате да говорите по този въпрос. Следващият оратор господин Морел. Господин Морел, имате думата. Благодаря, господин председател. Чувате ли ме добре? Това е важна тема. Както каза докладчика, това не е научна фантастика. Използването на изкуственият интелект в армията трябва да се отчита както в областта на вземането на решения, така и в областта на изследванията и разузнаването. Сега акцентът тук е върху роботите убийци или автономните оръжейни системи. Но не трябва да се фокусираме само на този въпрос. Добре е, че докладчикът предлага да се създаде рамка за урегулиране на този въпрос. Трябва да видим каква ще бъде отговорността при нанасянето на щети на системите, които нямат непрекъснат човешки контрол. Що се отнася до въоръженията, трябва да имаме предвид хуманитарното международно право и то е в основата на размисъла в ООН. Всяка оръжейна система трябва да отговаря на множество съществени принципи, да се разграничават бойците от небойците и също трябва да се прилага принципа на предпазните мерки. Трябва да се интерпретира много внимателно въпроса, алгоритмите, трябва да се постигне и по-широко разбиране от страна на научните среди, да има повече единство между тях. Вече, според мен, не трябва да се фокусираме върху системи, които имат непрекъснат човешки контрол – по отношение на смъртоносните автономни въоръжени системи. Добре е, че има такъв фокус, но това не трябва да е единствената тема. Благодаря ви много. Така, приключихме с изказванията на координаторите. Моля ви да се ограничите в рамките на една минута, тъй като доста напредна времето. Господин Локен, имате думата. Господин Локен, моля ви да се ограничите в рамките на една минута. Въпреки, че съм координатор, ще говоря в рамките на една минута. Този работен документ е в развитие. Аз подкрепям това, което каза господин Лободински току-що. Аз разбирам, че докладчикът счита, че тази тема не трябва да се разглежда на равнище Европейския съюз, но аз считам, че Европейския съюз също е засегнат от международното право в областта на използването на изкуствен интелект за граждански и военни цели. В рамките на 5 страници вие посочвате, че са необходими правила за урегулиране на използването на смъртоносни автономни оръжейни системи но мисля, че доклада трябва също да обърне внимание и на използването на тези системи на изкуствения интелект, извинете, за граждански цели. Трябва да се види по какъв начин използването на изкуствения интелект може да засегне международното право, като Женевската конвенция, въпроси свързани с гражданското право и прочие. Би било добре този доклад е, да обърне повече внимание на е, надпреварата във въоръжаването при използването на автономни е, оръжия. Това е много важна тема за Европейския съюз. Както нещата изглеждат към момента, тези теми не са достатъчно обхванати. Господин Роберти, имате думата. Мистер Роберти, please Господин Роберти, моля ви да натиснете бутона Speak. Ми сенте ора? Yes. Чувате ли ме? Да, чуваме ви, но не ви виждаме. Ако не ви виждаме, не може да се осигури превод. Posso parlare solo in italiano? Тогава ще говоря само на италиански. Ако няма изображение, не може да се осигури превод, така че ви моля да си включите видеокамерата. Signore Roberti. Sì, grazie, mi sento. Sì, la sento. I, nostri servizi tecnici la, la contatteranno adesso per Va aiutarla. Bene, grazie. grazie. Ние можем да ви помогнем да се включите. Не можем да ви помогнем да се включите камерата. Вие трябва да го направите. В такъв случай ще дам думата на господин Либретон за заключителни думи. Моля да се ограничите в рамките на 3-4 минути. Благодаря, господин председател. Разбирам, че закъсняваме. Искам да благодаря на всички, които се е, изказаха за ценния принос няколко още неща като начало. Разбира се, не става дума да се ограничим само до националните правила. Информацията, която предоставих за основните големи играчи в тази област. Но целта на нашата работа е да помислим по тези въпроси в рамките на Европа. Става дума за това. На второ място. Разбира се, трябва да се разшири дебата. Исках е, да обхвана в този работен документ аспектите, които ми се струват най-чувствителни, за да обърна внимание на тях. Има по-деликатни въпроси, но струва ми се, че позицията ни от преди две години е твърде негъвкава позиция и затова е необходимо да я доразвием. Това общо взето беше целта на работния документ. Разбира се, има граждански аспекти, които трябва да бъдат доразвити. Аз осъзнавам този факт, що се отнася до международното право, частното международно право. Всички тези въпроси, свързани с отговорността при нанасенето на щети, трябва да бъдат също обхванати. Говорим също за използването на изкуствения интелект в космоса. Това също е важна тема, която трябва да се разгледа. Всичко, което е свързано с трудностите, както и с богатството на работата ни в бъдеще, се отнася до приложното поле, което е доста широко. Ние се опитваме да синтезираме нещата, да изпуснем нещо важно, но този работен документ е именно това е работен документ, няма други амбиции. Той има за цел да стимулира размисъл и мисля, че постигна доста добре тази цел, тъй като вие реагирахте много, с много предложения, така че ние ще имаме много плодотворна работа. Убеден съм в това. Ще се опитаме отново да се свържем с господин Роберти. В такъв случай ще продължим по дневния ред. Преди да преминем към следващата точка, искам да благодаря на господин Лебретон за положения труд и също да подчертая, че е много важно да се придържаме в компетенциите на нашата парламентарна комисия. Сега преминаваме към четвърта точка от дневния ред – изкуствени интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор. Докладчик е господин Джамбаски. Имате думата. Изкуствен интелект има много приложения в различните области, като здравеопазване, сигурност, отбрана, и култура и образование. Изследванията се увеличиха значително през последните години в тази област, тъй като изкуствен интелект и подобните възникващи технологии ще променят дълбоко и образованието, и културата такива, каквито ги познаваме. Учебните средства, начинът за учене, достъпът до знания, обучение на учители ще бъдат също така променени. Въпросът какви умения да придобием, за да се развием в все по-автоматизирания свят. Технологиите вече са широко приложими и прилагани. Например триизмерното изображение вече се използва за възстановяване на културното наследство. Освен това културните ценности и произведения на изкуството са дигитализирани, а цифровите технологии са се превърнали в инструмент на тези нови творения. За достъп до културни ресурси са необходими определени технически условия. В днешно време тези условия включват интернет инфраструктура, компютри, таблети или най-често единствено и е, е, е достатъчен и най-обикновен смартфон. С това идват въпросите относно правата върху интелектуалната собственост и сходните им права. Друг важен аспект, който трябва да се има предвид, е, че цифровите инфраструктури варират в различните държави членове следователно не всички са еднакво засегнати от технологиите за изкуствен интелект, особено от културния и образователния спектър. По отношение на достъпа до интернет тази разлика е особено значима. България, Ирландия, Гърция, Испания, Харватия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Португалия, Румъния и Словакия държави с значителен процент население, което живее в извънградски райони. Най-голяма разлика в цифровия достъп по отношение на приходите в България според данните на Евростат. В този контекст може би е добра идея да се проучи въздействието, което може да има липсата на достатъчната инфраструктура, върху правилното функциониране на изследователските проекти, върху създаването на базите данни, за които се изискват големи информационни масиви, въпроси за авторското право, достъп до използване на защитено съдържание и така нататък. В становището си призовавам всички колеги, когато внасяте своите поправки, моля да се фокусирате върху сферата на компетентност на нашата комисия за да имаме добра възможност да се включим в Доклада на Комисията по култура. Избрах няколко ключови области, където могат да се прилагат технологиите на изкуствен интелект: проучване и бази данни на културни обекти, анализ на данните, софтуер за разпознаване на изображения, изясняване на използването на защитено е, с авторски права съдържание, въздействието на технологиите за изкуствен интелект върху аудиовизуалния и творческия сектор по отношение на авторството и свързаните с тях въпроси. С това завършвам и очаквам, уважаеми колеги, Вашите коментари. Крайният срок за измененията е 22 юни 2020 година. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви, господин Джамбански. Господин Гарсия Бланко има думата. Господин Гарсия, бихте ли включили микрофона си? Сега чувате ли ме? Да. Чудесно. Много набързо. Добър ден на всички. Най-напред бих искал да благодаря на господин Джамбаски за работата му, прилагането на изкуствения интелект в толкова деликатен сектор може да допринесе за гражданите, за обществото като цяло, образованието, културата, използването на медиите са много важни за разпространение на европейските ценности, за нашата демокрация. Изкуственият интелект, прилаган в тези сектори, има за цел да насърчава основните цели, като правото на детство, също правото на културен живот, да не се допуска негативни ефекти върху личността. Също е важна за ефективната борба с фалшивите новини. Това е, е много важен сектор, който изисква да се обърне повече внимание на достъпа на студенти, на обучаващи, обучители и прочие. Необходимо е да има европейско регулиране, да има задължителни правила, да има правна яснота – за да имаме правилно прилагане на изкуствения интелект. Освен това, правото на цифрови услуги изиска да обърнем внимание на защитата на личните данни. Също да се улесни цифровото обучение, да се подобри цифровата грамотност, също да се използват повече цифровите възможности в областта на творческите сектори, в областта на културата, като се държи сметка за защита на интелектуалната собственост. Изкуственият интелект има да играе много важна роля но това трябва да става при спазване на основните права. Отново искам да благодаря на докладчика по становище. Групата на социалистите ще внесе изменения в смисъла, в който а, говорих сега. Следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на докладчикът за доклада. Има няколко забележки за обхвата на доклада. Мисля, че наша роля е да предложим рамка за използването на изкуствения интелект в тази сфера. Ролята на евродепутатите е да направят предложения към водещата комисия. За това искам да кажа няколко неща. не само да говорим а, за а, изображенията, но и да се обърне внимание на обучението по чужди езици, в областта на медицината и други сфери, където изкуственият интелект също може да се използва в обучението. Искам също да подчертая а, образованието, използването на изкуствения интелект – господин Дебланко е, изготвя доклад по етичните аспекти, така че мисля, че има да се свърши още работа. за да се разгледат е, тези е, въпроси, какви са проблемите при използването на изкуствения интелект, тази сфера. Въпросът за интелектуалната собственост е изключително важен в сферата на културата и ние много държим на него. Ще внесем изменения. Благодаря на докладчика за първата редакция на неговият доклад. Ние ще внесем изменения от наша страна. Благодаря ви. Благодаря ви много, господин Логодински. Благодаря, господин докладчик. Беше доста интересно да чуем вашето становище. Вие много накратко се изказахте. Мисля, че интересното е да започнем от съдебното решение от 11 юни, което подчертава ролята на личността за защита на интелектуалната собственост. Има две неща по темата, която обсъждаме. Първо, трябва да занижим, снижим бариерите за всеки, който упражнява, използва изкуствен интелект, за да създаде някаква творба, на второ място е моят въпрос, който можем да го обсъдим също. Не може да има защита на авторското право на творби, които са създадени с помощта на изкуствен интелект. Мисля, че този въпрос трябва да бъде обсъден от наша страна. Например, творби, които са създадени от изкуствен интелект. Дали трябва да бъдат закрилени или не. Това следва от съдебното решение, което цитирах, тъй като тук няма юридическа личност. Това са теми, по които трябва да поговорим. Трябва да снижим използването на е, правните пречки. Трябва да създадем възможност за разгръщане в пълен мащаб на изкуствения интелект в тези области. Да говорим също за справедливо възнаграждение на авторите. Това трябва да бъде част от дискусията, която водим тук. Ние трябва да удължим срока, това е молбата ми, до края на работния ден понеделник не зная защо трябва да следваме този ритуал, крайните срокове да изтичат в средата на деня. Не можем ли да удължим срока до края на деня? Благодаря ви, очаквам по-нататъчните ни обсъждания. Да, вие. Благодаря ви, господин Лагодински. Успяхте да удължите срока до края на деня. Не се притеснявайте, господин Морел, имате думата. Oui, merci. Alors... Благодаря ви. Въпросът за изкуствения интелект в областта на културата, образованието, аудиозуалните услуги засяга много пряко ежедневието ни и в още по-голяма степен ежедневието на децата ни, особено чрез образованието. Ето защо, за съжаление, няма да мога да, да се впиша в общата тенденция и да споделя е, ентусиазма ми в е, трети параграф на проекто становището ми, например, за това как изкуствен интелект може да допринесе за създаване на нови иновативни методи за обучение. Аз лично искам да изкажа сериозните си притеснения за все по-голямата зависимост на училищата и образователната система от е, различни технологични решения, в частност системите за станционно обучение, които се управляват в голяма степен от дружества, Положението на Европейския съюз. Проблемите, които се поставите, вече са известни. Първият е свързан с защита на изкуствения на, на авторските права, мястото на учителя и о, взаимодействията с учениците. И искам също да припомня, че автоматизацията и разработването на изкуственият интелект би могло да представлява и заплаха за е, работните места и в областта на културата и в творческия сектор. Е много важно човекът, човешките същества да запазят централното си място. И смятам, че е препоръчително да имаме живи учители пред децата, нещата, а не само софтуери. Вторият ми въпрос е свързан с контролът над съдържанието и личните данни на ползвателите. Тези данни са огромен крос в ръцете на частни сектори и създават сериозни проблеми. Така че държавата те, трябва да запазят своят контрол върху ползвателната система, не да я прехвърлят към мултинационални частни компании или още по-зле към трети страни. Знам също така, че е, защитата на, неприкосновеността на личното пространство може да бъде сериозно засегнато от изкуствения интелект. За това трябва преди всичко да настояваме за, за, за закрила на личните данни на учителите и на учениците и пълно спазване на регламента за личните данни във всяко едно отношение. И съм съгласна с господин Сежурне, трябва да се направи оценка на участието на въздействието на изкуствените върху културният и творчески сектор в параграф 5 и в аудиовизуалния сектор параграф 4. Тоест докладът ви е много важен, но трябва да прави малко повече предпазливост в ентусиазма си за новите технологии в, сектора на образованието, защото те могат да водят и до сериозни проблеми. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Волкин, имате думата. Thank you. Uh, sorry. <coughs> Thank you, Chair. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искала и аз да благодаря на докладчика. Развитието на изкуствения интелект може да има много сериозни последици за аудиовизуалният и творчески сектор. И един от аспектите, които с пълно право отбелязва докладчика е сектора на правата на интелектуална собственост. Засягаме го по-обстойно в доклада, посветен на правата в интелектуална собственост и разработването на изкуствения интелект. В този доклад засягаме както въпроса за използването на авторски, защитено с авторско право съдържание като входни данни, така и при закрива с авторски права на съдържание, създадено чрез изкуствен интелект. И а, смятам по първата тема, че трябва да се намери доброто равновесие между защита на входните данни и а, насърчаването на творчеството. Изкуственият интелект може да се използва за нов вид творческа дейност чрез деривативни културни продукти и можем да, да разгледаме различните режими за правата интелектуална собственост, които могат да се приложат. При защита на създадени с изкуствен интелект продукти трябва да се защитава принципа на оригиналност и да се гарантира, че автоматично създадените продукти не са в пряка конкуренция с интелектуалните продукти, създадени от живи хора. И не на последно място трябва да сме много предпазливи, когато разглеждаме изкуствения интелект като панацея за защита на корпоративните права на интелектуална собственост в културния сектор. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Джамбаски. Искате ли да вземете думата за заключение? Не. В такъв случай продължаваме с точка 5 от дневния ред. Отново припомням, че е, крайния срок е 22 юни в 19 часа. И така продължаваме с е, точка 5 Изкуственият интелект в е, правополагащите области и потребата от полицейските служби. Господин Джамбаски, отново те докладчик, имате думата. А в, в, по този въпрос употребата на изкуствения интелект е даже още по-деликатна, отколкото темата с културата и образованието. Безспорен факт е, че технологиите за изкуствен интелект са широко използвани в правоприлагането и в съдебните органи, когато става дума за наказателни дела. На всички е ясно, че тези алгоритми не са скорошно изобретение, но те все по-често са част от системи, които подпомагат вземането на решения по криминални дела. Разчита се на анализ на големи количества данни, за да се правят заключения за връзки или най-общо за извличане на информация, която може да бъде полезна на правоприлагащите органи в процеса на вземане на решения. И докато, когато става дума за човешка реакция в процеса на вземане на решения, тя, тази човешка реакция може да бъде основана на данните, може да бъде различна, това е напълно изключено, когато става дума за автоматизирани системи. Възможно е да се случат проблеми с изходни данни, които са в резултат на грешни или недостатъчни данни, на технически ограничения. Това може да бъде потенциален проблем, когато става дума за криминалните случаи, защото може да има неблагоприятни последици. В много подобни ситуации въздействието на тези решения върху човешкия живот може да бъде осъзнаемо и значително, като например решения за достъп до кредит, трудова заетост, медицинско лечение или съдебни решения. Възлагането на технологиите за изкусен интелект при вземането на решение, когато са дума за криминални случаи, повдига множество различни етични, политически, правни и технически въпроси. Проекто становището, което, надявам се, колеги, сте получили, обърна внимание основно на няколко точки. Първата е етични оперативни последици от използването на технологии за изкуствен интелект в рамките на правните системи. Втората е – използването на произведения, данни от изкуствен интелект като резултат за подпомагане при процедури за предотвратяване на престъпления, така наречената превенция. Трето, въпрос е свързани с управлението, прозрачността и отчетността на съдебната система. Четвърто, законно прилагане на технологии за биометрично разпознаване е – въпрос особено актуален когато беше истерията около пандемията. И пето, създаването на възможен кодекс за поведение и проектиране при използването на изкуствен интелект за подпомагане на правоприлагащите органи и съдебните такива. Уважаеми колеги, крайният срок за изменение е 22 юни 2020 година. Очаквам Вашите отзиви по този въпрос. Благодаря Благодаря, господин Председател.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 Позволете ми най-напред да ви представя позицията на НП. Най-напред бих искала да благодаря на господин Джамбаски за неговият проект доклад. Смятам, че той е отлична позиция за по-нататъчните ни по-тъщата ни работа. Също съм съгласен с всичко, което сте написали и нямам някакви сериозни възражения. Благодаря ви. Нека да продължим да работим по доклада. Напълно съм съгласен с неговото съдържание. Смятам, че е добра идея да се обсъди въпросът за изкуствен интелект в наказателното право. Това е още една област, в която европейските властите в европейските държави могат да използват и изкуственият интелект. Трябва да обсъдим правилата, които следва да се прилагат и това е още една област, която трябва да бъде добре регулирана. В противен случай може да се стигне до проблеми за европейските граждани и европейските потребители колкото повече ще се използва за бъдеще изкуствения интелект, толкова повече ще са и въпросите, с които ние трябва да се занимаем изкуственият интелект е свързан с а, известни рискове. И за това европейският изкуствен интелект трябва да бъде сред основните ни приоритети. Дори и председателя на Европейската комисия го спомена. Тя заяви, че работата по изкуствен интелект ще бъде сред основните приоритети на Европейската комисия в отговора на редица от резолюциите, приети от Европейския парламент от 2016 година насам, посветени на роботиката и възможните употреби на изкуствения интелект. Така че според мен е важно и нашата комисия да се занимава с тези въпроси. Още веднъж благодаря на докладчика. Смятам, че трябва във всеки един момент да поставяме акцента върху правото на справедлив процес. Трябва да сме сигурни, че нашите граждани са уверени, че за в бъдеще изкуственият интелект няма да постави под заплаха правото им на справедлив процес. А освен това право трябва да се разгледат и други основни човешки права, като свободата на изказ, свободата на достъп до информация, равенството и зачитането на човешкия живот. Етичните и оперативни последици от употребата на изкуствения интелект също трябва да бъдат разгледани в рамките на наказателното право може да се стигне до проблеми, свързани с предоставянето на доказателствен материал. Така, например, когато има системи за автоматизирано предоставяне на данни, се задават въпросите дали този вид автоматизирани системи са достатъчно надежни, за да се смятат за допустим доказателствен материал в седа. Не е ясно и кой носи отговорност, Дали производителят на системата или потребителят, който може би не го използва правилно. Така че разграничението трябва да бъде много ясно дали проблемът е в самата система, основаваща изкуствен интелект или в начинът по който човекът си служи с нея. А по точка четвърта трябва да сме наясно дали част от правоприлагащите функции могат да бъдат прехвърлени към изкуствения интелект. Като бивш министра на правосъдието мога да кажа, да, това е добра идея, нека да започнем да говорим по темата, но в крайна сметка държавите членки са компетентни в тази област и те трябва да вземат решение дали и по какъв начин някои от решенията, които се взимат от праволагащите органи, могат да се прехвърлят или да се делегират на изкуствения интелект. Като цяло, съдържанието на доклада е добро и съм удовлетворен от него, но трябва да се обърне повече внимание на някои от частите му. Нека обаче да не се задоволяваме само с дебат, нека да съм с конкретни предложения към Европейската комисия. Благодаря ви. Muchas gracias, señor Pospisil. Como ponente en la sombra, en nombre de Renew, lo primero que quería hacer es agradecer al, al ponente, al señor Dambaski, por el... Благодаря. И сега като докладчик в Сянка давам думата на колегата. Знаем, че ние ще се спрем на всички тези теми. Много е важно приложението на изкуствения интелект в сферата на наказателното право. Ние имаме статистика, която показва, че е много важно също така изкуственият интелект да подпомага превенцията на престъпността. Необходимо е да се разчита на сигурни механизми в това отношение. За това трябва да разгледаме и някои противоречиви теми, като например биометричното разпознаване. Изкуственият интелект трябва да се използва за такова биометрично разпознаване само когато имаме достатъчно гаранции и това не може да бъде избегнато. Например, в някои случаи, когато има правна несигурност и трябва да се прибегне до него. Сега давам думата на господин Морел. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че този доклад наистина обръща внимание на това, че тези технологии могат да допринесат и за превенцията на престъпността, но ние трябва да внимаваме, защото това няма да стане с магическа пръчка. Имаме изкуствени технологии технологии на изкуствения интелект, които се използват в САЩ предиктивно. Малко като в филмите на Спилбърг. Те предсказват престъпността, като се събират данни, например, от социалните мрежи и се изчислява каква е вероятността някой да извърши престъпление. Тук вече опираме до индивидуална отговорност. Много е опасно да се мисли, че изкуственият интелект може да замени полицията изцяло, защото изкуственият интелект понякога греши. Дори и тези, които го разработват, правят грешки. Знаете, че имаше доста несполуки при лицевото разпознаване, например. И до сега лицевото разпознаване чрез изкуствен интелект е силно дискриминиращо, но дори и да беше напълно благонадежно, ще трябва да мислим за всички наши принципи. Освен това се стига и до алиенация. Не ми се иска да мисля за камери, които непрекъснато ви следват, отразяват абсолютно всичко, което правите, където и да сте. А тези технологии навлизат все повече и повече. Мисля, че в Европейския съюз трябва да се помисли много сериозно за лицевото разпознаване и биометричните данни. И още нещо. Възможно е прилагането на изкуствения интелект в работата на правоохранителните сили да доведе до истинска революция, така както на времето беше използването на ДНК. Но аз съм много резервиран. не бива ударението да пада върху приложенията в наказателното право. Как може да се разчита на изкуствения интелект в този контекст? За произнасяне на присъдата или, или за стигане до съдебно решение? Не знам – би трябвало да бъдем особено предпазливи, особено бдителни при тези приложения в наказателно-правната област, защото обираме до нашите ценности и изобщо живота на човека. Благодаря. Господин Роберти, ще се опитаме отново да се свържем с него. Заповядайте, господин Роберти. Чуваме ви, но не ви виждаме, казва председателят и за това няма как да ви преведем. No le vemos y sin verle no le podemos. Чуваме ви, но не ви виждаме. Не ви ли виждаме, няма как да бъдете преведен, господин Роберти. Pues eh, entiendo que el reportero no habla italiano. Доколкото знам, нашия докладчик не говори италиански. Така че, господин Роберти, ще се опитаме да ви включим следващия път. Може би е добре междувременно техническия екип да се увери, че господин Роберти разполага с камера. Кажете какъв е проблема, господин Роберти. Преминаваме нататък. Съжалявам, господин Роберт, и следващия път ще се опитаме предварително да ви включим, за да сме сигурни, че можем и да ви видим. Господин Волкен, заповядайте. Благодаря. Мисля, че използването на изкуствения интелект в наказателното право и полицията и съдебните органи изисква много голяма предпазливост. Разбира се, че статистическите данни много ни помагат в превенцията на престъпността, но има и много сериозни опасности и ние не бива да ги пренебрегваме. В някои области изкуственият интелект трябва да бъде само подпомагащо средство и мисля, че наказателното право е една от тези области. Филип Кидик е, има една история за това как машината предсказва престъплението преди то да се е случило. И разбира се, тогава полицията го предотвратява. Става дума за рома, за една дистопия, но въпросът е сериозен. Защото при наказателното право, правото на справедлив съдебен процес е основно право. Ако обаче решенията в наказателно-правната област започнат да се възлагат на машините. Това няма как да не се отрази на правото на справедлив съдебен процес. Трябва много да внимаваме и с технологиите за лицево разпознаване. Аз подкрепих идеята за мораториум – върху тези технологии, защото според мен те са котията на Пандора, огромна опасност за неприкосновеността на личния живот. Особено когато тези технологии се разпространят. Само преди няколко дни IBM спря да работи върху лицевото разпознаване именно заради такива проблеми. Европейският парламент, според мен, трябва да използва този доклад като една възможност отново да призове за мораториум върху лицевото разпознаване. Благодаря, госпожа Киничи. Месиничи, can you please push the speak button? Thank you. Госпожо Киничи, натиснете бутона Speak. Non so se riuscite a- ad ascoltarmi, a vedermi. Io non ho più l'audio. Yes. Не съм сигурна дали ме чувате, казва ораторката. Чуваме ви. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Джамбаски за положената работа по текста. Наистина темата е много деликатна, както беше и посочено. Със сигурност тук трябва да се разгледат етичните, социалните, антропологичните аспекти. И използването на системите за изкуствения интелект от страна на полицията и съда е нещо много съществено, като разбира се, тук подходите са различни. Полицията използва изкуствения интелект за превенция на престъпността, като се зачитат правата и процесуалните механизми в контекста на върховенството на закона. Но трябва, разбира се, да бъдем предпазливи Според мен правната рамка е необходимо да се затвърди. Например, да се дадат гаранции, че ще се изпълнява общия регламент за защита на личните данни. Имаме и тъй наречените автоматизирани системи за вземане на решения. Те използват алгоритми и така стига до решенията. Прилагат се и в Европейския съюз, особено по отношение на частното право и гражданското право. Тук трябва много да внимаваме. защото не бива да се стига до конфликт с подход, който поставя човека в центъра. Ние, разбира сме, виждаме потенциала на всички тези цифрови системи, защото работата на съда може да се ускори, но не бива да се прибягва до автоматизми, които водят до дискриминация. Няма как съдията да бъде заменен от машина. Също така тази система трябва да бъде в услуга на хората. Иначе, разбира се, статистиката, данните могат да подпомагат съдиите, когато вземат решения, но ми се струва, че единствено един съдия, който е човек, може да вземе решение. Аз самата съм била съдия години наред. Знам колко е трудно да се направи оценка на доказателствата. Колко различни са елементите, които трябва да бъдат разгледани, колко детайлен трябва да бъде анализът. И тук, разбира се, е важен и опитът на съдията – Необходимо е да се стигне до решение, което изключва всякакво разумно съмнение, но едно такова решение няма как да бъде взето възоснова на някаква бинарна логика или вероятности. Та нека кажат, трябва да бъдем изключително предпазливи. Ще спомена и член 22 съгласно който лицето не би трябвало да бъде задължено да изпълнява решения, които са решения е, от изцяло автоматизиран източник. Ние трябва да имаме една етична харта за използването на изкуствения интелект Всъщност такъв текст беше прият 2018 година и мисля, че това трябва да ни даде основните параметри. Що се отнася до използването на изкуствения интелект в наказателно-правната система? Принципите са липса на дискриминация, безпристрастност и контрол, извършван от човека – Накрая искам да благодаря на нашия докладчик, работил по толкова деликатна тема. Няма никакво съмнение, че ще бъде много полезно. Благодаря. И, месье президент, господин Любретон. Благодаря. Аз искам да благодаря на господин Джамбаски за този текст и за предходния текст. Това са текстове с много високо качество. В този доклад ми се струва, че има известен оптимизъм за това как може да се прилага изкуствения интелект, особено в наказателното право, което е толкова деликатна област. Например, в буква Б се казва, че тези технологии ще допринесат за намаляване на нивата на преступността. Аз мисля, че това е възможно, но няма как да бъдем сигурни, защото изкуственият интелект е просто един инструмент и нищо повече. Ефикасността на този инструмент зависи от много фактори и трябва да внимаваме. По четвърта точка съм малко изненадан, че решения на правоприлагащите органи могат да бъдат делегирани на изкуствения интелект. Всъщност някои колеги вече дадоха пример с лицевото разпознаване, което също е споменато пътюм. И наистина под претекст, че се разследва престъпността, е възможно да се пристъпи към масово лицево разпознаване, така както го правят вече някои неевропейски държави. Това е развитие, на което трябва категорично да се противопоставим и аз ще съставя изменение в този дух. Необходимо е да има гаранции, които зачитат основните права. Но това по никакъв начин не засяга качеството на доклада. Благодаря на господин Джамбаски. Благодаря, господин Любрето, Тъй като има време, един последен опит да включим господин Роберти, да се надяваме с видео. Mi sente? Mi sentite? Señor Роберти, no tiene usted vídeo, por lo tanto, si el... Господин Роберти, няма видео. Ако нашия докладчик говореше италиански, можех да направя изключение, но тъй като това не е така, няма да ви дам думата. Пак казах, следващия път нашия технически екип предварително ще се свърже с вас, за да сме сигурни, че можете да участвате и с видео. Господин Джамбаски, искате ли да кажете няколко думи в заключение? Уважаеми колеги, благодаря на докладчица в Сянка и по двата доклада. Не случайно по първия не взех отношение, за да не губим време, когато ставаше дума за, за приложението на изкуствения интелект в, в културата. Съгласен с всеки един от вас, приложението на изкуствения интелект, когато става дума за криминални дела, е много деликатен въпрос и трябва да бъдем много внимателни, когато обсъждаме тази тема, защото винаги върви тънката линия за защитата на правата и законните интереси на всеки един гражданин. И трябва да бъдем изключително внимателни, когато става дума за лицево разпознаване, когато става дума за защита на личното пространство. Благодаря Ви за усилията на всеки един от Вас. Напомним отново, че крайният срок за измененията е 22 юни 2020 година. Благодаря. Много ви благодаря. 22 юни, 7 часа след обед. Искам да благодаря на господин Бланко, защото неговия доклад е отложен за 23 юни. По точка 7 някой иска ли думата? Това е точка разни. Накрая Нека кажа, че ни, следващото ни заседание е на 22 юни и на 23 юни. Като на 23 юни при нас ще бъде и госпожа Вестагер. Искам да благодаря на технически екипи на преводачите за тяхното търпение и до следващия път.